Good morning to everyone. Let me announce you that uh, today we Добро утро на всички. Днес има превод с френски, немски, италиански, английски, испански, полски, български и хърватски. Моля изказващите се да използват родния си език, ако за него е осигурен превод – Обръщам се към онези, които днес следят разискванията виртуално. Ако искате да вземете думата, трябва да натиснете бутона за вдигане на ръка. Когато ви дадем думата, трябва да натиснете бутона Speak. Заседанието се излъчва на живо по интернет. Ако няма възражение, дневният ред се счита за прият. Преди да преминем към точка четвърта, нека се спрем върху точка трета – субсидиарност. Получихме мотивирано становище от Национален парламент по предложението за регламент на Европейския парламент и на съвета за установяването на рамка за постигането на климатичен неутралитет и изменение на регламент 2018 наклонена черта 1999. Становището е от Холандския сенат. Преминаваме към точка четвърта размяна на мнения в контекста на структурирания диалог с Маргрете Вестагер, изпълнителен заместник-председател на комисията по въпросите за Европа, готова за века на цифровите технологии. Добро утро, госпожо комисар. Наистина се радвам, че сте сред нас. Винаги се радваме да ви приветстваме с добре дошла тук. Надявам се, че скоро ще може да ви видим на живо. Днешната размяна на мнение се състои в рамките на структурирания диалог между парламента и комисията съгласно приложение четвърто към рамковото споразумение за отношенията между двете институции по графика за работната програма на комисията. Днешната размяна на мнения се вписва в рамките на диалога с изпълнителния заместник-председател Вестагер. На 27 май комисията направи публично достояние преработената си работна програма за 2020 година, което има отражение върху работата и на нашата комисия. Госпожо заместник председател Вестагер, давам ви думата за 10 минути, след което ще се изкажат координаторите на политическите групи. Госпожо Вестагер, може ли да ви помоля да натиснете бутона Speak? Благодаря ви. Съжалявам. За мен е удоволствие и чест да съм сред вас, уважаеми господин председател и уважаеми госпожи и господа депутати. С удоволствие ще ви видя и на живо. Благодаря ви за поканата за участие в структурирания диалог. Причината за провеждането на разговора ни в този формат е, че се намираме в наистина безпредседентно положение. Кризата с COVID-19 засегна всички ни в една или друга степен. Някои бяха засегнати и психически. Кризата се отрази на всеки един регион, всяка една страна, всеки един човек започна с отделни, изолирани случаи, след което обаче много бързо прерасна не само в глобална пандемия, но и в глобална економическа криза. Криза с безпредседентни мащаби. Положението е изключително драматично. Комисията винаги е поставила акцента върху опазването на човешки живот и на поминъка на хората. От началото на кризата насам комисията прие над 400 решения и акта като пряка реакция на кризата. Всички тези решения и актове нито бяха заплановани, нито бяха включени в работната програма на комисията за тази година. В рамките на пакета за възстановяване Внесохме някои изменения в работната програма на комисията за тази година на базата на два принципа. Първо, комисията е решена да изпълни ангажиментите си по работната си програма за 2020 година. Второ, предвид на измеренията и естеството на кризата с общественото здраве, някои от предложенията ни трябваше да бъдат преразгледани. Председателката фон дер Лайен – в рамките на дискусията за фонда за възстановяването каза, че актът за цифровизацията и зеленият пакт ще насърчат устойчивостта на обществата ни и на околната среда, ще насърчат и заетостта. Цифровизацията и зеленият пакт са в основата на плана за възстановяване и на следващата многогодишна финансова рамка. Това означава, че Онези инициативи, които са от основно значение за подпомагане на непосредствените действия за възстановяването, ще бъдат прияти, така както бе първоначално запланувано. Тук ще поставим първоначално акцента върху онези инициативи, които ни дават възможност за работа с бърз темп, по прехода към цифрови технологии. Става дума за акта за цифровите услуги, за новия инструмент за конкуренцията, директивата за европейските е, информационни мрежи, стратегията за киберсигурността, неотдавнашният бяла книга за чуждите субсидии, съобщението за научно-изследователска дейност и новаторство, европейското научно-изследователско стопанство, съобщението за мисиите за новаторство и хоризонта за научно-изследователска дейност. Три предложения ще са от основно значение за възстановяването по линия на цифровите технологии, което ще допринесе за иновации, за конкурентоспособност, ще даде и по-голям избор на гражданите. Първо, трябва да инвестираме в повече и по-добра взаимосвързаност Набързо трябваше да осъзнаем, че трябва изцяло да разчитаме на цифровите технологии, за което е изключително важно да има свързаност. На второ място ще трябва да се изгради економика, основаваща се на данните и цифровите технологии. Тя ще е в основата на иновациите и разкриването на работни места. Остановяването на такава економика е предварително условие за гарантирането на доверие в изкуствения интелект. На трето място, трябва да насърчим и развитието на цифровия вътрешен пазар. Трябва да има справедливи и благоприятни условия за извършването на стопанска дейност в Европа. По тези три елемента трябва да се работи, ако искаме да се възползваме изцяло от възстановяването по линия на цифровите технологии. Поради това една от основните цели по акта за цифровите технологии ще бъде подобряването на рамката за цифровите услуги и установяването на ясни правила за онлайн платформите. В тази връзка разглеждаме и възможностите на нов инструмент за конкуренцията, който да ни даде възможност да се справяме с структурни проблеми своевременно и по ефикасен начин. Цифровизацията на обществените поръчки също е сред целите ни. Тук следва да се разработят национални електронни системи и платформи за обществени поръчки. Тази инициатива ще бъде подпомогната от прилагането на пакета за дружественото право с цел улесняване на цифровизацията и подпомагането на дружествата при установяването на единни цифрови процедури. Имаше известно забавене по редица инициативи, но това е свързано с необходимостта да си извлечем съответните полуки от кризата. Необходимо е също така и достатъчно време за консултации – на международно и европейско ниво. Трябва също така изцяло да се зачитат и принципите на по-добро регулиране. При възможност ще предвиждаме и повече възможности за обратна връзка от обществеността по инициативите си. Така ще отчетем затрудненията, на които се натъкват гражданите, стопанските субекти и заинтересованите страни при предоставянето на информация в този момент на криза. Възстановяването ще се нуждае от ясно очертана политика, както и от необходимото финансиране. Затова и приветствам плана за възстановяване, инициативата Европейския съюз от следващо поколение и предложението за многогодишна финансова рамка. Много важна стъпка бе представянето на програмата Европейски съюз от следващо поколение в парламента. Парламентът предостави силна подкрепа на тази инициатива. Можем да разчитаме на вашето сътрудничество и на вашето доверие. Така ще гарантираме силно възстановяване в Европа, което ще е в полза на всички граждани. За нас е от голямо значение вашата активна подкрепа и силната воля от ваша страна. Така можем своевременно да предприемем действия, така и гражданите ще осъзнаят, че могат да разчитат на европейската демокрация. Благодаря ви. С удоволствие ще участвам в разискванията ни. Благодаря, госпожо заместник-председател, за много обстойното ви и ясно изложение. Сега давам думата на координаторите на политическите групи в рамките на структурирания диалог днес. Всеки координатор ще има по две минути. След това госпожа заместник-председателя ще има думата за отговор. Ще приключим днешната дискусия с госпожа Вестагер с изказвания от по една минута. Първо госпожа Валсман от групата на НП. Имате две минути. Добро утро! Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, Искам да ви задам въпроси по две теми. Първата се отнася до изкуствения интелект. Тема, по която работя. По време на пандемията с COVID-19 установихме колко полезни могат да са приложенията, основаващи се на изкуствен интелект с цел преодоляването на тази криза. Мога да ви дам за пример приложението за коронавируса при разработването на законодателство как искате да постигнете баланс между правната сигурност и доверието на потребителите към новите технологии от една страна и свръхрегулирането от друга страна. Прекомерната административна тежест, бюрократичните пречки се отразяват зле на готовността на предприятията за иновации. Отразяват се зле най-вече на малките и средни предприятия и на новостартиращите такива предприятия. А все пак трябва да дадем възможност на европейските предприятия да се докажат както на европейско, така и на международно ниво. От тук проистича вторият ми въпрос. Ако няколко големи европейски дружества искат да установят сътрудничество в областта на изкуствения интелект, то как следва да подходим? Как искаме да играем водеща роля при положение, че правилата правилата на Европейския съюз на конкуренцията не дават възможност за установяването на големи европейски структури, които да се докажат в международен мащаб. Следващият ми въпрос се отнася до изкуствения правата върху интелектуалната собственост. Кражбата на такава вреди на Европейския съюз. Практиката на трансфера на знания – отнема конкурентни предимства на европейските дружества на световния мащаб. Осъзнавате ли този проблем, що се отнася до конкурентоспособността ни в световен мащаб и работи ли комисията за неговото решаване? Председателят благодаря на госпожа Валсман. Господин Велкен, имате думата. Добро утро, благодаря. Благодаря, госпожо заместник председател Вестагер. Благодаря ви, че отново сте с нас. Както знаете, комисията ни активно работи по разработването на доклад за акта за цифровите услуги, по който аз съм докладчик. Миналата седмица узнахме, че Френският конституционен съвет е обявил закона за борба срещу езика на омразата който е важна част от подготвителната работа по този акт, за недопустим в по-голямата му част. Съветът се основава в това свое решение не само на Френската конституция, но и на европейското право, като на, например директивата за електронната търговия и най-вече на акта от 1981 година. Радвам се, че се основавате на основните права и тяхното упражняване онлайн. Това е и основен елемент от работата ни по акта за цифровите услуги. Но трябва да приемем, че ако някои регламенти водят до свръхрегулиране, то те могат да бъдат обявени за недопустими може да се стигне до свръхблокиране на платформите, които могат да останат освободени от отговорност. Решението на Френския конституционен съвет поставя акцента върху аргумент, който много активисти вече повтарят от години, а именно, че нарушенията на основните права онлайн трябва да бъдат вземани на сериозно. Въпросът ми към вас е какви са полуките на комисията от решението на френската страна? Какви изменения ще внесете в предложението си за акта за цифровите услуги, за да предотвратите свръхблокирането и нарушението на основни права при управлението на съдържание онлайн? Госпожа Мелхиор. Благодаря ви. Госпожо заместник-председател, вие казахте, че е необходимо, когато се работи по платформите, да бъдем внимателни. Възможно е ние да разработим законодателство, което се прилага спрямо всички платформи, без да прави разлика между тях и тогава големите платформи ще бъдат в облагодетелствана ситуация. Какво мисли комисията за платформите в контекста на конкуренцията? Струва ми се, че е необходимо да помислим как регулираме платформите критериите, които прилагаме, не би трябвало да бъдат твърде строги за малките платформи. В доклада по собствена инициатива на нашата комисия ние имаме такава инициатива за доминантните и системно важните платформи. Освен това, трябва да имаме по-добър избор за потребителите на платформите, как можем да гарантираме този избор при положение, че имаме тези доминантни платформи. Как можем също така да гарантираме възможностите за оперативна съвместимост между различните платформи. Знаем, че в обществото, както и на пазара, има много специфични видове търсене. Води се и демократичен дебат. Благодаря, господин Любретон. Благодаря ви, господин председател. Госпожо комисар, вашата служба работи по Бялата книга по бъдещето на конкурентоспособността. Вие казахте, че тази здравна криза ни дава възможност да обновим Европейския съюз. Вие казахте, че е настъпил края на наивността, имахте предвид Китай. Знаем, че Китай изкривява конкуренцията. Освен това, в миналото сме се уверявали, вие споменахте и пазара за обществени поръчки, където трябва да има реципрочност. Освен това, доста европейци сега са в трудности, а в същото време имаме предприятия, които се субсидират от Китай. Какво ще направите за тези предприятия, които се субсидират от Китай които искат да изкупят дружествата, изпаднали в трудности в Европейския съюз? Вторият ми въпрос. Доста работ говорим за мрежата 5G, какво мислите вие за китайските предприятия, които са против? Как ще осигурите мрежата 5G? На трето място въпрос по Google, Amazon и така нататък. Вие споменахте процедурата за злоупотреба срещу Apple Между другото ще спомена и това, което ви каза Трамп, но нека бъдем сериозни. Тези големи американски компании стават все по-мощни. Станаха още по-мощни по време на кризата. Ние трябва да водим битка за суверенитет, защото сега тези компании налагат собствени стандарти и Google иска да избегне изпълнението на директивата за авторското право. Трябва да станем водачи в тази област, за да избегнем диктата на тези фирми. Благодаря. Господин Джамбаски беше в моя списък, но той в момента не е свързан – с нас. Искате ли вие да вземете думата от негово име? Мистер Станканели, could you please press the speak button? Господин Станканели, моля да натиснете бутона speak. Сенте. Чувате ли ме? Да, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на заместник-председателката за участието и в тази сутрешното ни заседание. Благодаря и за изложението. Искам да изразя преди всичко удовлетворението на политическата си група от инициативата за изготвянето на бяла книга – бяла книга на комисията, посветена на възможните изкривявания на вътрешния пазар поради чуждестранни субсидии. Бе упомената, например, на месата на САЩ или на Китай. Би ми се искало да се проведат обстойни консултации по темата за да не се стигне до подобни изкривявания. Има нещо, върху което искам да поставя акцента днес. Става дума за тъй наречените гафа големите дружества Facebook, Apple, Amazon и Google и дейността им на нашия пазар какво следва да се направи, за да се упражнява постоянен надзор върху дейността им, така че да се спазват правилата за конкуренцията. Така ще се предоставят гаранции на потребителите за възможно най-коректно предоставяне на услуги, като се вземат предвид и по-малките платформи. Ако се предвиди съответният регламент и по-малките платформи могат да предложат по-добри и по-конкурентни услуги. Това беше от моя страна, госпожо комисар. Оставам на ваше разположение за взаимодействие в условията на тази тежка криза с общественото здраве, засегнала всички държави членки. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Лагодински. Благодаря ви, господин, госпожо заместник председател. Радваме се, че сте при нас. Три неща искам да кажа. На първо място, вече беше споменато каква е ролята на Амазон, Microsoft и така нататък. Сега те са части от дебата срещу расизма в САЩ. Не бива да се използват продукти, например, за лицево разпознаване. Каква е позицията на Европейската комисия? Като говорим за правоприлагането. Очевидно е, че има възможности за дискриминация, ако тази технология се използва по нашите улици и паркове. На второ място, вие споменахте възстановяването, някои елементи от този план. Какви са конкретните проекти, по които ще работите? Защото за мен не е много ясно каква е законодателната програма на комисията в това отношение. И последния ми въпрос, говорихте за дигитализацията в Европейския съюз и най-вече дигитализирането на обществената администрация. Какво планирате тук? Очевидно това е много важен елемент от бъдещия дневен ред. Благодаря, госпожо Бри. Моля ви да натиснете бутона Speak. Добър ден на всички. Надявам се, че ме чувате, госпожо Вестагер. Благодаря ви за присъствието. Исках да попитам следното. Доста средства бяха разпределени от началото на кризата 2 милиарда евро, заделени от комисията, въпреки че има някои неравенства между държавите членки. Например, във Франция много пари се използваха за аеронавтиката, за автомобилите, без да има ангажимент срещу тези, които са най-големите замърсители, без да се предприемат сериозни мерки в това отношение. Следователно, ние не бива да повтаряме грешката от 2008 година с безусловни спасявания на банките, без да има насрещни изисквания. Така че отново възниква въпроса как да имаме един амбициозен план за възстановяване с съответните стратегии и дългосрочна визия. Ние Разбира се, че защитаваме държавните помощи, но би трябвало предприятията, които се възползват от тях, да не разпределят щедри дивиденти за акционерите си или да избягват данъци или да замърсяват. Трябва да се мисли и за екологична трансформация на целия наш економически модел. Тази здравна криза е и екологична криза. Като говорим за вашата политика на конкуренция, както и политиката за държавни помощи, какво ще направите така, че обществените органи да бъдат тези бъдещи стратези в изпълнението? Благодаря. Господин Кола Кушич. Благодаря. Уважаеми колеги, дигитализацията е бъдещето, предпоставката за една силна Европа, но ние трябва да внимаваме най-вече за това, защото в момента Европа не е лидер. Китай и Америка са лидерите – бъдещата мрежа 5G няма да донесе ползи на Европа, защото това е чуждестранна технология и от нея ще се възползват други държави. Социалните медии, електронната търговия използват технологии, в които ние бяхме най-силните. Спомнете си какво правеше Филипс в миналото – ние в Европа трябва да обединим своите сили, а не да използваме само чуждестранни технологии. Благодаря ви, госпожо Вестегер, заповядайте за отговор. Благодаря ви, Благодаря за подробните въпроси. Те показват колко големи са трудностите пред нас и колко неотложно е решаването на някои проблеми. По въпроса за изкуствения интелект. Кризата с COVID показа, Прекъсва ораторката. При мен има някакво ехо, не знам дали се чува и при вас. И тъй изкуственият интелект доказа колко е важен по време на кризата с COVID-19. Чрез него ние правихме оценка и на тестовете, на клъстерите. Чрез него разработихме и модели, които помагаха за вземането на решения. Сега текат обществените допитвания по бята книга за изкуствения интелект. И точно както каза и колегата, никой не иска свръхрегулация. Но понякога хората имат чувството, че се стига именно до нея. Необходимо е да имаме подход, основан на риска. Но как определяме риска? Технология, която не е рискова при дадени условия, може да бъде рискова при промяна на условията, да доведе, както се каза, например, до дискриминация. При това обществено допитване вече сме събрали 102 000 отговора – Необходимо е, според мен, да създадем доверие у хората. Това е най-важното. А доверието може да се изгради единствено, ако се създаде една солидна правна рамка и се знае кое е допустимо и кое не. При Компаниите, които се занимават с изкуствен интелект, разбира се, че те могат да извършват сливания, така както всяко друго дружество, стига да изпълняват нормите. Защото всяко дружество трябва да се съобразява с нормите за справедлива конкуренция – По въпроса за третите страни нямам още ясен отговор. Господин Волкин, който е докладчик по закона за цифровите услуги, аз наистина очаквам с нетърпение бъдещия дебат в парламента. Имаше и въпрос за законодателството във Франция. Това е нещо, което също трябва да обмислим, за да намерим необходимия баланс. Защото има и една сива зона между това, което трябва да се забрани и това, което не бива да се забранява. Най-важното при тези случаи е да има средства за правна защита. Така че при наложен блокаж да може да се направи разблокиране, ако това е необходимо. Основните права и упражняването на основните права трябва да бъде гарантирано от законодателството и комисията. Имаше и въпрос за разликата между малките и големите платформи – в момента ние обмисляме наистина какви да са конкретните отговорности на платформите, които са тъй наречените gatekeepers или те управляват достъпа. Това са платформи, които имат доминантна позиция, ако говорим на езика на конкуренцията. Има и още нещо, което е важно. Трябва да се работи екс-анте, за да можем да знаем какви са пазарните структури, които са евентуална заплаха. Ако това се направи, при злоупотреба ще могат да се намесват нови регулиращи достъпа. Но, разбира се, ние живеем в едно общество на основни права и свободи. Малките платформи също трябва да отговарят на определени условия. Имаше и въпрос как да направим така, че европейските дружества да не бъдат изкупувани от китайски. Трябва да сме особено бдителни. Защото дружества, отслабени от економическата криза и сега от кризата с COVID-19, не би трябвало да попадат в ръцете на кой ли не. Може би самите държави ще проявят желание да придобият дялове в такива дружества. В бъдеще ние предвиждаме да се разработят необходимите инструменти, така че в последния момент да може да се наложи възбрана върху сливане, ако се установи, че е имало случай на субсидиране. За това причината е ясна. В Европа ние имаме правила за държавните помощи, контролираме ги, за да има справедлива конкуренция. Не би трябвало нашите дружества да се конкурират с дружества, които се захранват от държавни помощи от други страни, където няма такъв контрол. Така че ни трябва инструмент както за сливането, който да е конкретен, така и един по-хоризонтален пазарен инструмент, който да ни позволи, когато се установи такъв случай, да можем да направим разследване, за да установим дали наистина е имало чуждестранно субсидиране. На господин Станканели ще отговоря. Много се радвам, че ви харесва бята книга. Наистина тя е плод на широки консултации – Как можем да сме сигурни, че ще бъде ефикасен инструмент? Това е всъщност истинската проверка. Как можем да сме сигурни, че нашите разследвания ще бъдат ефикасни? Бих отговорила, всичко това са нови територии. Ние те първа ще се учим, като работим в рамките на собствената си юрисдикция, разбира се. И тук са много важни широките консултации. Имаше и въпрос как ще гарантираме, че непрекъснато наблюдаваме внимателно това, което правят тъй наречените компании от GAFA или Google, Amazon, Facebook и останалите. Имахме вече две дела срещу Apple, срещу Apple Pay и Apple Store за продажба на приложения. Основната тема беше конкуренцията с други компании, които продават музика и подобни продукти. На въпроса на господин Лагодински за лицевото разпознаване, мисля, че това наистина е много важно, защото има голяма разлика между използването на лицево разпознаване в някакво приложение или за разпознаването за сравнение с снимката на вашия паспорт и използването му в обществени пространства. Има конкретни законодателни разпоредби за използването на лицево разпознаване. В Бялата книга ние предлагаме да се проведе много задълбочен дебат за това дали искаме в общественото пространство да се извършва такъв вид наблюдение, защото разбира се, че то ще промени нашето общество. Самата идея, че непрекъснато си наблюдаван, променя е, твоето поведение на обществени места, начина по който говориш и се движиш. По въпроса за цифровата администрация, бих казала, че електронните възлагания на обществени поръчки не бива да се разглеждат с пренебрежение. Със сигурност при тях може да има прозрачност. Това са едни съвсем открити процедури и мисля, че ако се въведе, бихме постигнали огромни, огромен напредък – По време на кризата с COVID-19 видяхме как държавната администрация беше принудена да използва всякакви електронни услуги. Имаше и въпрос за държавната помощ. Наистина, ние също одобрихме огромни средства. Сега говорим за 2,3 трилиона евро. Правим тези усилия, защото, разбира се, искаме да сме сигурни при тази безпредседентна гъвкавост да се предостави необходимото, като същевременно правим много внимателни проверки, за да няма изкривявания на конкуренцията и единия пазар. виждаме, че има и големи различия, що се отнася до отпуснатите държавни помощи. Ясно е, че когато на един вид стопанска дейност се помага в съответната държава, то тази дейност остава в добро състояние – За мен обаче Европейския план за възстановяване, наречен Next Generation Europe, е особено важен именно защото поставя индивидуалните усилия на държавните членки в една обща рамка, за да се разбере, че става дума за европейското възстановяване – ще можем да привличаме и частно финансиране за бизнесът, който иска да увеличи капиталовата си основа. По държавните помощи ще кажа, че в момента разработваме именно законодателното основание за помощ при тази криза. Насърчаваме държавите членки да направят необходимото според тях при тези финансирания. Например, Франция инвестира в авиацията и екологичните мерки там. Имаме инструментите за подкрепа на платежоспособността. Има и зелени, и цифрови планове за развитие. И по последния въпрос, защо Европа не е лидер? Според мен е много важно да си дадем сметка какво не направихме. Ние не постигнахме един цифров пазар. Ето сега имаме тези гиганти като Китай и САЩ. Европейския пазар обаче си остава раздробен. Ние не бива да го позволяваме. Ние имаме своите активи, имаме компетентности. Разработили сме механизма бизнес към бизнес в цифровата сфера. Но всичко това трябва да се прави в съответния мащаб, за да има е, успех – не използваме тези чуждестранни услуги, защото те са с високо качество, защото са добри, но е ясно, че когато работите в Европа, вие искате да сте е, сигурни, че са спазени нашите основни изисквания и се подкрепят нашите ценности. Ние имаме много активна работа по правоприлагането в областта на конкуренцията. Ето сега имаме и големите дела срещу Apple. Благодаря. Втория кръг оратори. Нека напомня, всеки има по една минута. Ораторът от НП не е в връзка. Не знам дали господин Сърселехо или някой друг искат думата. Благодаря. При този втори кръг от въпроси исках да задълбоча една идея, която вече се е спомена – във връзка с връщането към известна нормалност в конкурентоспособността в европейски план. Нещо, което се забрави напълно в тази ситуация на неотложни мерки. Виждаме обаче последиците върху единия пазар – интересуваме дали госпожа комисаря може да ни каже нещо повече за възможността на възстановяване на единството на единия пазар след този много смутен период. Господин Бланко, благодаря. Наистина е удоволствие отново да бъдем тук. Искам да попитам в контекста на вече зададените въпроси, но и това, което искам да задълбоча. Следното. Е, вие споменахте различни предизвикателства, необходимостта да се разработят норми по изкуствения интелект. В нашия парламент вече се работи по това. Аз като докладчик също предлагам норми в това отношение. Ние сега е, работим и по измененията. Можете ли да се ангажирате с конкретни норми? Това би било много важно. И на второ място – Какво мислите вие за инструментите за биометрично разпознаване? Или за тези приложения, които сега станаха толкова модерни? и които може да са необходими не само сега, но и в бъдеще. Госпожа Мейкър. Мис Мелькер, please press the speak button. Госпожо Мелькер, може да натиснете бутона с микрофона. Благодаря ви. Бих искал да допълня въпроса на колегите. Най-напред благодаря на въпроки на Европейската комисия за това какви трябва да са характеристиките на приложенията за проследяване в контекста на COVID-19. Но, както вече стана ясно, Германия и Дания избраха приложения, които не са не отговарят на изискванията за взаимосвързаност. Как може да се гарантира, че препоръките, с които излезе Европейската комисия, действително ще се спазват от държавите членки при разработването на съответните приложения? Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин Любратон, имате думата. Merci, Monsieur le Président. Euh, Madame la Commissaire, je n'ai pas eu de réponse claire. Благодаря ви, господин председател. Госпожо Вестагер, не стана ясно отговора ви дали искате да имаме европейски шампион в областта на цифровите технологии, затова отново ви задавам въпроса. По-конкретно, упрекнахте френското правителство, че излезе с една система, с системата Stop COVID, тъй като много трудно може това приложение да се да бъде взаимосвързано с останалите европейски приложения. Още по-сериозно обаче е с обвиненията на един учен, който твърди, че това приложение не, мож, не спазва изискванията за опазване на личните данни. Stop COVID събира данните на всички хора, с които се е, е, е бил близост ползвателят на приложението, а не само хора, които са били на по-малко от 1 метър и повече от 15 минути, както беше определено. И в останалото ми време държа да отбележа, че Френският конституционен съд напълно отмени закона Авия по съображение за нарушаване на законодателството за личните данни. Господин Магодински, искате ли думата?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 Още веднъж имам последващ въпрос към цифровизацията на публичната администрация. Разбирам, че обществените поръчки, електронните обществени поръчки са много важни за вас, но ние в Европейския парламент насръчаваме за отворена и прозрачна държавна администрация и Хайди Хартова беше много, работеше много активно по тази тема в нашата комисия. Бих искал да ви попитам как виждате на постигането на тази наша цел. И другият ми въпрос е свързан с приложенията за мобилни телефони телефони, споменати от колегите. Имаме проблеми с това в Германия, така че как може да се гарантира безопасното ползване на доброволен принцип на тези приложения, особено като си има предвид факта, че в магазините, например, или по време на обществени събития се предвижда допускане на хора само ако са инсталирали това приложение. В Германия се обсъжда законодателство, което да забрани въвеждането на подобни изисквания от частни субекти. Каква е позиция на Европейския комисия, тъй като очевидно вече не говорим за доброволен принцип? Благодаря ви, господин Санханели, искате ли думата? Мистер Станканели, please press the speak button. Pronto? Yes. Pronto? Yes. Господин Станканели, имате думата. Благодаря, господин председател. С удовлетворение отбелязах бележките, които направи заместник председателката по моите коментари и по въпроса ми за Бялата книга би ми се искало по тази бяла книга да се гарантира широко участие на всички заинтересовани страни, да има обстойно допитване до тях. Заместник председателката потвърди това. Спрях се и върху големите технологични концерни, като Google, Amazon, Apple и Facebook. Трябва да работим по отношение на тези концерни. Не бива да позволяваме пазарът ни да бъде завладян поради намеса от извън Европа. Във връзка с това, с удовлетворение отбелязах, онова, което каза заместник председателката от името на комисията. Ще работим за това наистина да бъдат изпълнени тези планове. Thank you very much, Mr. Morel. The floor is yours. Благодаря ви, господин Морел. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Госпожа комисария каза, че е, дружествата трябва да приемат, че има конкуренция. Да, ама ако има една област, в която почти вече няма конференция, това е цифровия сектор с графа, тъй като а, карантината покрай е, COVID е, засили нуждата от е, цифровите услуги, но начин, който се открива в момента пазар, води до ускоряване на концентрацията на капитала и в този сектор тя е в най-показателния си вид. Така че вие сте против сливания, сливания на, на вътрешния пазар, като PSA Citroën, например, но миналата година заявихте, че въпроса за гафа въобще не стои на дневен ред. Ами аз смятам, че стои напълно в дневен ред, дори в Съединените щати започна да се обсъжда в, в, в рамките на антитръстовото законодателство по въпроса за бялата ви книга. Мисля, че е добра идеята, която предвиждате, но е достатъчно прекалено скромни са изискванията. Предвиждате тра. Това е три етапа с безкрайна бюрократична тежест, която е прекалено. Трябва да, да запазим нашите дружества, но трябва да засилим инструментариума, който получи Европейската комисия за контрола на чужестранни инвестиции. Господин Калакушич има думата. Благодаря ви. Обсъждаме в момента приложенията за последяване в контекста на COVID-19. Има сериозни проблеми с този вид приложения, тъй като правото на неприкосновеност на наличния живот и защита на наличните данни са много сериозно притеснени за всички ни. Но днес всеки един от нас, ползвател на смартфон, в момента в който се съгласим да използваме някои приложенията на Google, на практика приемате да ви следят 24 часа в денонощ, 7 дни в седмицата. Всяко ваше действие се запазва в бази данни. На теория се твърди, че това е за да ви помогне да правите по-добър избор при пазаруването си с целенасочени реклами. Пак казвам, следят ни 24 часа в денонощието и всеки, който има достъп до платформи като Google, може да последи всяко ваше действие през последните 3 до 5 години и то до най-малкото движение до последния милиметър. Така че трябва да сме в състояние да гарантираме на гражданите, че могат да използват тези приложения, които са част от ежедневието ни, без да бъдат непрестанно следени. В противен случай се превръщаме в опитни зайчета на големите чуждестранни компании, които разполагат с цялата информация. Have you on the list? So the госпожо Гепхарт. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо заместник председател. В момента тук в Европейския парламент разгорещено се обсъждаме дали би трябвало да се ограничи носенето на отговорност само до физически стоки или до продукти и стоки, които могат да доведат до физически щети при електронната търговия. Правно ли ви разбирам, че и вие смятате, че ако се, се направи това ограничение, няма да бъдат охвани напълно всички съображения, свързани с човешките права, което е много сериозен проблем. Вторият ми въпрос отново е свързан с е, законодателството за носене на отговорност. Как може да гарантирате, че всички щети и вреди, свързани с е, прилагането на изкуственият е, интелект, се взети предвид без е, цялата вина да се понесе от е, потребителя. Благодаря. Преди да ви дам думата, за да отговорите на втория кръг от въпроси, исках да обърна внимание и аз на приложенията за проследяване. През месец април комисията излезе с препоръки. Тези приложения трябва да опазват неприкосновеността на личния живот. Има и други такива препоръки, но е ясно, че е добре при подобни приложения да има координация между държавите членки. Не виждаме обаче такава функционираща координация на европейско ниво. В Испания се работи по приложението, може би ние обаче малко ще се забавим точно, защото нямаме такава координация. И като говорим за големите гиганти, най-вече от Северна Америка, големите такива компании, то защо не мислим за по-голяма координация на цялата ни общност? Би трябвало да се разбере от държавите членки, че единственият начин да бъдем по-силни е да работим заедно, а не по-отделно. Сега ви давам отново думата и се надявам да се срещнем в рамките на структурирания диалог и през следващите месеци. Заповядайте. Well, Благодаря ви. Първо ще започна с отговори на конкретните въпроси, след което ще завърша с приложенията за проследяване. По първият въпрос свързан с законодателството за конкуренцията. Законодателството в тази област се прилага но разширихме приложеното поле в рамките на времена рамка, пак казвам, това би трябвало да са временни разпоредби, защото целта е да се върнем отново към вътрешния пазар, където дружествата да не се подкрепят по начина, който са в момента, а могат да са самостоятелни, защото потребителите харесват техните продукти, цените, които прилагат или новаторството им. Но проблем, до който се стига с, тази, с настоящата подкрепа е фрагментирането на вътрешния пазар. И затова изготвихме работна група с държавите членки, в които направихме инвентар на всички пречки пред вътрешният пазар, след което искаме конкретно да се, да се разгледа всяка една от тази пречки в тази работна група, за да може и дружествата, и потребителите да могат да се възползват от пълния потенциал на вътрешния пазар. По, на въпроса на колегата Бланко, Разбира се, поемам ангажимент да работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент и ще се върна отново пред вас в момента, в който изготвим предложението си, след като приключи обществената консултация. За мен е много важно тя да е възможно най- мащабна, а не да имаме предварителни идеи по въпроса. Така че отново ще се върна пред вас, за да обсъдим темата, след като имаме резултатите от публичната консултация. По въпроса на господин Лагундински за електронното правителство, напълно съм съгласна с вас но е факта, че държавите членки използват по много различен начин на електронното правителство. Някои са изключително цифровизирани, други не толкова. Така, но отново с радост ще се върнем на тази тема, за да видим как можем да насърчим цифровизацията с нужните разпоредби за киберсигурност. Защото когато става на въпроса за електронно правителство често говорим за много чувствителни въпроси, като социални въпроси, безработица, здравеопазване, грижа за децата. Той става въпроса за много специфична област. Благодаря за коментарите на господин Станканели. Разбира се, с нетърпение очаквам по-нататъчната ни съвместна работа. Господин Морайл, постави въпроса за гигантите в цифровата сектор, цифровия сектор. И аз съм съгласна с вас, тяхната господстваща позиция се засилва заради привлекателността на техните продукти и е много трудно този пазар да остане отворен и аз съм първият човек, който си дава сметка за това, като отговарящ за прилагане на законодателството на голямата конкуренция. Когато говорим за незаконосъобразно поведение, могат да се наложат а, санкции за наказване на поведение в миналото, както стана с Google. Следващия въпрос е как може да се гарантира завръщането на конкуренцията на този сектор и това все още е неприключила работа. Все още очакваме а, последиците от а, новите разпоредби за това как трябва да изглеждат настройките на мобилните телефони и, и възможността потребителите изберат други търсачки, а не само автоматично инсталираната търсачка на Google. Но преди всичко, пак казвам, трябва да се гарантира, че дружествата, които действат незаконосъобразно, трябва да поемат своите последици, за да се върне отново свободната конкуренция. Но, нещо, но една е темата, с която не мога да правя компромиси и това е върховството на закона. Правото човек да защити сам себе си. Спира се можем да обсъдим темата, дали може по-добре да се използва принципа за презумпцията и тук съм съгласна с вас. Скоростта, с която действаме, е много важно, особено в толкова бързо развиващи се пазари. И още един коментар за отговорността. понятието рискове, което разработваме по отношение на изкуственият интелект, е въпросът дали има някакъв риск по отношение на фундаментални ценности, като например правото на недискриминация. И от тази гледна точка е много важно и много интересно да се обсъди как ще се прилага принципа на отговорността в, в този контекст, както по отношение на високорисковите приложения на технологията, така и на не толкова високорисковите. Но с радост ще обсъдя допълнително с вас темата. Целта е да се изготви един подход, който се основава за рисковете за основните права, за здравето и благоденствието спокойствието на гражданите. И целият този дебат за отговорността може да се обвърже с дебата за рисковете, така че никак не гледам скептично на тази идея. И по въпроса за приложенията за последяване и последимостта. коментарът е, че повечето хора без това ги следят през по-голямата част от времето, в момента в който сте в който са приели условията, това е вярно, особено ако са приели условията за проследяване. И според мен трябва да стане много по-лесно човек да може да се откаже от да, това проследяване. Виждам, че се разработват сега нови приложения, с които можете да гарантирате веднъж за винаги, че можете да гарантирате вашата непрекус... лична неприкосновеност и този принцип да обхваща всичко както търсачките, така и приложенията. Защото очевидно човек не може да си прекара живота в постоянна проверка на настройките за, запазват за защита на личните си данни онлайн. Имаме нужда от а, такава система за гарантиране на безопасността, като а, е, все пак да може да продължаваме да използваме телефоните си. Разбира се, ще свързана с неудобството, това, че, са, например, телефона ви не знае къде се намирате, но, но пък печелите предимството, че не ви следят. А по въпроса за приложенията за проследяване в контекста на COVID-19, процесът беше доста сложен. Опитахме се да обединим държавите членки около водещите принципи, които спомена и председателя, т.е. децентрализация, да се а, да се използва минимално паметта на телефона, че защитата на личните данни е от съществено значение и че тези приложения действително и наистина ще бъдат доброволни. Сега стигна до, до, до консенсус по децентрализацията и техническите спецификации за взаимната за оперативната съвместимост в момента се договарят. За нас е много важно да се запази а, принципа на доброволно участие, т.е. човек трябва да може сам да реши дали да се инсталира приложението или не. Надявам се, че приложенията, които бяха разработени без нужната оперативна съвместимост, ще а, бъдат а, допълнени с апдейти, които да позволят а, тази оперативна съвместимост и че ще може по този начин данните да се използват от различните здравни служби. Така че още не чака работа в това отношение, но мисля, че се правят стъпки в правилната насока. И последният въпрос дали този подход, основаващ се на принципите на държавите членки и последващ опит на търсене на консенсус, не е признак на слабост и не поставя под въпрос способността ни да постигнем цифров суверенитет? Отговорът ми е не. Част от силата ни е, че избираме това децентрализирано разработване, защото по този начин в всяка държава членка се натрупват много познания за това какво трябва и какво може да се прави. И също така, смятаме, че децентрализацията ще допринесе за набирането на нужното доверие за ползване на технологии. Защото ако една система е децентрализирана и прави само това, което трябва да прави, ако данните не се съхраняват и ако наистина е доброволно решението ви да ползвате да, това приложение или не, ами тези условия всъщност са основата на доверието да изберете да използвате приложението. И по въпроса за безопасността по отношение на 5G. Доволни сме от постигнатото към момента. Държавите членки изготвиха доклад в това отношение, тъй като 5G действително ще бъде в основата на разработването на цифровата индустрия. много важно да се гарантира безопасността на този вид технологии. В момента продължава дебата в държавите членки и тук продължава, разбира се, и се надяваме, че на европейско равнище ще може да разработим набор от инструменти, които да гарантират сигурността и да се гарантира, че във всяка държава членка има нужната ангажираност, за да се избере това европейско решение и да се приложи, тъй като трябва 5G приложения за проследяване на вируса, на които може да се доверяваме, законодателството за ограничаване на гигантите, законодателство, което даде възможност на големите компании и малките да имат своята роля в цифровият пазар. Това е европейското решение и само по този начин ще можем да гарантираме че хората се чувстват в безопасност и имат доверие в цифровият преход в обществото. И по този начин ще може да използваме цифровите технологии, за да направим обществото по-добро. Това е целта ни е, едно общество погодно за цифровата епоха. Целта не е просто да станем по-цифрови, целта е да използваме цифрови технологии, за да направим обществото по-приобщаващо и по-справедливо. Благодаря ви, госпожо заместник председател Вестакер. За нас беше удоволствие да ти бяхте днес като нас и с нетърпение очакваме да можем да ви поканим на живо на следващото заседание. И стигаме до точка 5 от дневният ред етническите аспекти с предлагането на изкуствения интелект. Дам думата нашия комис... доклад господин Дълбон. Е, Благодаря, господин председател. Отново ще говоря пред нашата комисия по този доклад, който дава някои отговори на въпросите, поставени пред госпожа Вестагер. Наистина, нашата комисия, както и Европейския парламент са в авангарда на тези, които работят по законодателни норми, които би трябвало да се наложат на международно ниво. Първо искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, на всички членове на комисията за големия брой изменения, които изработиха. Много от тези изменения са всъщност сходни и отразяват и сходни опасения. Но разбира се, всички те са изключително необходими в този процес на диалог. И както каза и заместник председателката Вестегер, за всички нас това е тера инкогнита. Ние те първа се учим. Трябва да го имаме предвид. Надявам се, че е, общите ни усилия ще подобрят документа. Аз е, се съобразих с тях И мога да кажа, че принципно по основното съдържание не може да има консенсус, но като цяло подходът се подкрепя от доста голяма част от нас. Има три теми, които може би най-добре обобщават насоката на измененията – Би трябвало да бъдем по-гъвкави. Според мен и аз се обръщам към всички, които са работили по темата. Нека бъдем по-гъвкави, защото е ясно, че има различни подходи. На първо място, по самата рамка. Тук нямам предвид материалната рамка, като говорим за етичните аспекти или за териториалната рамка – Някои смятат, че трябва да се ограничи приложното поле на тези законодателни норми. Ако обаче ние приложим нормите и използваме инструментите в един по-ограничен план, няма да се изпълним задачата, която ни беше възложил парламента и тази комисия. А именно ще оставим много бели полета. И те няма да попаднат в рамката, която ние искаме да определим като рамка на високия риск. Също така трябва да се обясни, че има етични принципи, основни норми на този съюз. Не става дума само за ограничителни мерки, а за това, както казах, да не ограничаваме твърде много. Тези етични принципи би трябвало да се прилагат към всички видове технологии. На второ място идеята за създаване на нова агенция по изкуствения интелект в Европа. Мисля, че това е нещо наистина необходимо, за да няма раздробяване на вътрешния пазар, за да не се възпроизвежда това деление – на национални агенции. Необходимо е да работим за нашето настояще и най-вече бъдеще заедно, да се помисли как да се структурира агенцията. Мисля, че вече има агенции, които дори не отговарят по значимост на това, което им е възложено, докато тук можем наистина да помислим за агенцията или за някакви други альтернативи, за които ще говорим и с докладчиците в сянка. Може да се мисли за някаква друга юридическа форма или европейски орган, който да отговаря за регулирането, за управлението на тази област. На мен ми се иска да имаме нещо по-конкретно като изражение. Освен това, ние имаме опит и с други важни норми, които нямаха собствена агенция – Научихме своя урок, например при защитата на данните. Се оказа, че много от възприятите правила са всъщност само на хартия. Но, както вече казах, аз съм готов да приема и други предложения. Също така има доста изменения относно социалната отговорност. И тук съм готов да обсъдим заедно различните гледни точки. Това е основна тема. Освен това, направихме и собствена разработка в нашата комисия. Ясно е това, което казваме и от самото начало – трябва да помислим за създаването на една солидна основа, върху която да стъпим в бъдеще, независимо от това какви проблеми ще имаме. Трябва да се види какви са социалните норми в други видове законодателни актове. Накрая искам да благодаря на тези, които представиха изменения, но аз не съм ги включил в доклада. Например, когато има нанесена щета, да може да се изтегли продукцията. Имаше и някои изменения в областта на енергетиката. Също не съм се съобразил. Бяха много интересни. По принцип, трябва да кажа, че всички работиха по този доклад наистина задълбочено и ни предстои още доста работа. Благодаря. Съповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на вас, господин докладчик, за работата, която сте свършил до момента. Благодаря ви също така за готовността, която проявихте да чуете мнението на другите. Мисля, че на този етап вече разполагаме с достатъчно солидна основа, която ще ни даде възможностите да изготвим условията за изкуствен интелект, на който можем да се доверим, които ще могат да се доверят всички евентуални ползватели, но и интелект, на който може да се доверим заради репутацията му, защото често на изкуствения интелект се гледа с лошо око и с много мнителност. Имам няколко коментара. Първият е свързан с самото определение за изкуствен интелект. Смятам, че от съображения за правна сигурност би трябвало да се възползваме от изготвянето на този доклад, за да изготвим едно единствено определение за изкуствен интелект. Опасността е в различните доклади да се изготвят различни дефиниции, които да се припокриват в известна степен и които в някоя степен да, се, да си противоречат и по този начин да се стигне до сива зона. Защо смятам, че ние трябва да гарантираме правната сигурност по отношение на дефиницията за изкуствен интелект. Това е целта ни като Комисия по правните въпроси. Вторият ми коментар е свързан с приложното поле. Целта на този доклад е да се засили научната и развойна дейност и творческата дейност и надявам се да не се залагат излишни ограничения, които се превърнат в пречка пред дружествата, в частност пред МСП. Поне за нас в НДП е много важно да се ограничи приложеното поле само до високорисковите технологии и тези високорискови технологии да бъдат много ясно определени. Защото едно е да се изготви алгоритъм без съществени последици или да се изготви автономен, автономен автомобил с всички евентуални рискове и предимства на тази технология или прилагането на лицевото разпознаване. Очевидно има много високо рискови технологии, за които трябва да гарантираме, че действително са достойни за доверие и са етични. На мен лично терминът етичен не ми харесва, защото трудно се говори за морал и етика в, в политическата среда, но, пак казвам, крайната ни цел е да изготвим една, да достигнем до, една, до изкуствен интелект, който да е етичен, не е лесна тази задача, но ако сме си я поставили, нека да се опитаме да я постигнем. Това е възможно и нужно, ако обаче ограничим приложното поле до алгоритмите и приложенията изкуствен интелект, които се смятат за рискови. И смятам, че трябва да изготвим много ясна иерархия, за да не ограничаваме регулаторно всичко и по този начин да не създадем пречки пред новаторството и креативността. не искам на тази инициатива да остане в историята като поредният пример за прекалено регулиращата Европа, която поставя под въпрос иновациите. Когато обаче технологиите, приложенията се смятат за високорискови, задължително трябва да има нормативни ограничения. И накрая, за да не отнема много време, както знаете, господин докладчик, бихме искали да избегнем, и тук много ясно избирам думите си, защото знам, че може би няма да можем да го избегнем, така случай ще се опитам да постигнем компромис, но пак казвам, нашата цел е да, из, да избегнем създаването на агенция. Първо, защото смятаме, че в Европейския съюз има прекалено много агенции, органи, наблюдателни органи. И понякога ни се струва, че ще разрешим даден проблем чрез създаването на агенция или на комисия, но ми се струва, че не само, че не, раз, не разрешаваме проблема, но изобщо го подминаваме бих искал да съм наясно каква е целта ни, каква е визията ни за тази отговаряща на етичните ни изисквания технология, основаваща се на изкуственият интелект. Ако създадем специфична агенция, може би ще ще е се отклоним от основната ни цел, тъй като агенцията може да е средство за постигане на целта, но не би трябвало да е крайната ни цел. Ако не можем да избегнем създаването на тази агенция, тогава нека поне да обмислим възможността да се делегират тези правомощия на вече съществуваща агенция. Така че, тъй като, както знаете, гражданите следят какво правим и ако ни кажат решихме всички проблеми с изкуственият интелект и ще гарантираме, че изкуственият интелект ще бъде етичен, защото са създадени агенция ми хората, ще ни си смеят в лицето и ще ни кажат, единствено, което може да правите е да създавате нови органи. Създаването на всеки нов административен орган е свързано с разходи и с човешки ресурси. Именно това трябва да се опитаме да избегнем. Ако решим наистина че е нужно създаването на такъв орган, за да отговори на нашите цели. Ако трябва да има специфична орган, който се занимава с тази тема, пред, пред, предпочитам да използвам вече съществуваща агенция или орган, вместо да създаваме нов. Сега палабра. Благодаря, господин Сежурне. Mr. Sejourné, please press the speak button. The speak button. Est-ce que vous Чувате ли ме? Благодаря ви, господин председател. Благодаря на докладчика за извършената работа. Като цяло съм съгласен, но имам няколко забележки. Първо, ограничаването на приложното поле, оценката на етичната рамка и още няколко забележки. Първо, по ограничаването на приложното поле. Съгласен съм с докладчика в сянка от НП, че може би трябва да се помисли какво точно визираме. Защото в противен случай може наистина да стигнем до някои проблеми с иновацията, да разработим механизъм за контрол, който да бъде твърде отежнен е, в частта етика. Освен това, има риск за сигурността Както казаха и всички групи, когато мислим за регулирането в етичната сфера трябва да се мисли също така и за възможен компромис по въпроса за агенцията. Аз не съм непременно за създаването на нови структури, но докладчикът е прав. Може да се помисли за това какво да направим на европейско ниво, защото иначе само на национално ниво понякога всичко става доста спорно. По самото определение трябва да се помисли какво означава точно рискова технология – как можем да ограничим обхвата, за да не се стигне до разработването на механизъм, който да излезе от контрол, в крайна сметка. По оценката на етичния прак и етичната рамка – това трябва да се уреди от правна гледна точка и още нещо. Всички трябва да се съгласим, че би трябвало да се запази човешкото измерение при използването на изкуствения интелект, особено от страна на обществените органи. Дори и да имаме тази правна рамка, трябва да има нови гаранции в това отношение за европейските граждани. Благодаря на докладчика. Мисля, че компромисите са напълно възможни по отношение на етичния прак на приложното поле. Има какво да се подобри, но като цяло мисля, че може да се работи. Не е много лесно да се работи, разбира се, в контекста на COVID, но както виждаме, го правим. Благодаря, благодаря. Естебан, е, господин Лагодински. Uh, Благодаря. Господин Лагодински, не ви виждаме. Трябва да си включите камерата. Чуваме ви, но не ви виждаме. Ако преводачите не ви виждат, не могат и да ви преведат. Господин председател, не ви чувам. Вие чувате ли ме, председателят? Да, аз ви чувам, но не ви виждаме. Uh,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 Uh, Продължаваме. Кажете ми, когато господин Лагодински е готов. Господин Любретон. Мерси, monsieur президент. Euh, euh, благодаря ви, господин председател. Както колегите преди мен, аз бих искал да благодаря на господин Дел Бланко за отлично свършната от него работа, впечатляваща в много отношения. Проектът е много интересен и изготвен от него доклад ни даде възможност да реагираме с коментари, което е чудесно. Като цяло съм съгласен с това, което каза докладчика от НЕП, а именно, че би следвало да се възползваме от възможността да излезем с един правно определение за изкуственият интелект. От друга страна съм съгласен с идеята, че трябва да се ограничи приложното поле на доклада, т.е. не бива да регулираме прекомерно. Често това е сред основните слаби области на Европейския съюз, смятам, че трябва да се ограничим до регулиране на най-високо рисковите технологии. И последно, нещо, тема на която много настоявах в измененията си. Съм против създаването на нова агенция. Откровенно го казвам. За мен, според мен, вече има прекалено много агенции на Съюза. Някои от тях са ненужни и смятам, че трябва да се намери друга система според мен това е възможно и може да постигнем някакъв компромис по, теми, по темата. Но иначе държа да подчертая, че този доклад е наистина много качествен и представлява чудесна основа за по-нататъчните ни дискусии. Thank you very much. We're gonna try again with Mr. Благодаря. Отново ще опитаме да се свържем с господин Лагодински. yet? Okay, we'll move on. Все още не става. Добре. Следващият оратор, господин Станканели, имате думата. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Поздравявам докладчика за извършената работа. Въпреки 800, въпреки 600-те изменения, има някои моменти в доклада, които всички споделяме. Всички споделяме идеята за европейски разпоредби в тази област, благодарение на които да се избегне разпокъсване на вътрешния пазар. Всички политически групи, освен това, споделят идеята за това, че действията на Европейския съюз следва да допринесат за инвестициите, Редица изменения също така посочват необходимостта от защита на неприкосновеността на личния живот. Но някои не споделят идеята за създаването на нова европейска агенция. Не я, не поделяме и ние. Вече бяха изтъкнати аргументите, които споделяме. Създаването на прекомерни наброй агенции води и до отчужденост. Тази отчужденост често се наблюдава в Европейския съюз. Смята се, че Европейският съюз е една бюрократична структура, далечна от гражданите. Следва да обмислим въпроса с докладчика. Готови сме да приемем различни идеи, но не смятаме, че трябва да се създава нова агенция. Внесъл съм някои изменения в качеството си на докладчик в Сянка. Едно от тях се отнася до потвърждаването на принципа, че разработването на изкуствен интелект на нови технологии, свързани с роботиката, следва да е в услуга на човека, а не обратното. Изключително важен е този принцип. Не би ми се искало да го наричам идеологически, но той трябва да е в основата на политическите ни действия. Има и още един момент, който е важен за нас, затова и внесохме изменения по него. Става дума за това колко е важно да се гарантират свободата на изразяването и свободата на мисълта. Не бива при използването на софтуер, на алгоритми или по някакъв друг начин, още от самото начало да не се дава възможност за споделянето на неудобни идеи. Не бива по този начин да се унифицира начинът на мислене. Не бива да приемаме нещо такова. Внесли сме поради това изменения по въпроса. Има и още нещо, което изтъкваме в измененията си, а именно – че все по-важно ще бъде да умеем да боравим с технологиите. Затова ще е необходимо постоянно да се актуализират възможностите за обучение, най-вече за по-младите хора. Можем да се възползваме от тяхната ентусиазираност. Така можем да допринесем и за това да ги приближим до Европа обучението трябва да се насърчава не само в частния, но и в публичния сектор. Това бе от моя страна. Приемам направеното до тук. с разработените до тук елементи, които споделяме, както и с внесените от нас изменения, според мен можем да направим една важна стъпка напред, тъй като тези технологии са важна част от бъдещето ни. Благодаря, господин председател, благодаря и на докладчика. Благодаря, господин Лагодински. Okay, well, I hope Добре, надявам се, че сега няма проблеми. Благодаря, благодаря, че не спирахте да се опитвате. Благодаря и на докладчика. 600 изменения са внесени. Наистина, огромна работа е трябвало да свършим. Трябва да сме наясно за какво говорим. Трябва да сме наясно с регулаторния аспект. Според мен регламентирането на техническия аспект не бива да остава само на абстрактно ниво. Ако искаме то да се превърне в реалност, ще трябва да направим две неща. Трябва да установим връзката между техническия и законодателния аспект. Това е предпоставката за регламентирането. Говорим за етични правила и за етични принципи, които да застанат в основата на законови такива. Така че става дума не само за етични ценности. Тези ценности трябва да отразяват европейското законодателство, могат да допринесат и за приемането на ново такова. Това е единият въпрос. Другият въпрос се отнася до основополагащата структура. Тя трябва да е достатъчно силна, за да допринесе за прилагането на етичните правила и принципи. Тук бих подходил по-малко предпазливо в сравнение с колегите ни от НП и други групи. Можем да използваме вече съществуващите агенции, проявяваме готовност за това, но се нуждаем от агенциите като структура. Надзорните органи, например, могат да са първото звено за контакт за физическите лица и стопанските субекти. Те могат да предоставят на физическите лица ефективни средства за правна защита в случай на дискриминация. Могат също така да подпомагат и работниците за целите на справедливия преход. Една агенция за изкуствения интелект – или друга подобна структура е важна, тъй като ще улесни общуването между националните органи. На нивото на тази агенция може да се създаде и център за експертен опит, където да работят представители на обществеността и на академичните среди а не само обичайните стопански субекти. Така ще може да се определи кои приложения, свързани с изкуствения интелект, ще могат да бъдат допускани до тръжни процедури. Много е важно да се работи по всички тези структурни въпроси, за да реализираме етичните принципи. Не бива също така да се поставят пречки пред иновацията. Иновациите са много важни. Освен това, доверието към технологиите ще е необходимо и достатъчно условие за законодателния акт. За това са необходими правила, отчетност, прозрачност, проследяемост. Технологиите трябва също така да могат да бъдат обяснени на потребителите, за да могат те да възприемат новите правила. Спирам до тук, имам още много какво да кажа обаче. Госпожа Валсман, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, много изменения са внесени, което показва, че всички ние живо се интересуваме от темата. Внесох почти 30 изменения, което също показва, че за мен е важно да допринеса за разработването на добър текст. В рамките на новите норми трябва да има баланс между правната сигурност и вменяването на допълнителна бюрократична тежест. Това е много важно най-вече за малките и средни предприятия, в основата на чиято дейност са иновациите. Единствено, ако постигнем този баланс, ще може да подсилим доверието на гражданите към изкуствения интелект, ще можем също така да гарантираме и непоставянето на пречки пред иновациите на ниво предприятия. Ако се стигне до последствия, последното няма да можем да постигнем независимост спрямо трети държави което ще се отрази много зле на международната ни конкурентоспособност. В предложенията си за изменение предлагам възможности за намиране на такъв баланс. Трябва да поставим акцент върху секторните разпоредби. Освен това, не би трябвало да се създават нови агенции и органи ще трябва вместо това да се подсили взаимодействието между националните надзорни органи. Това трябва да се направи в спешен порядък. На трето място трябва да работим по измененията, за да са съгласувани те. В изменение 493 предлагам определение на изкуствен интелект, което по простен начин обобщава сложната материя. Това определение се съдържа и в изменението ми по доклада за, по частта за отговорността по отношение на изкуствения интелект. Да се надяваме, че ю, ние юристите не винаги осложняваме нещата, както често казват. Няма да му е лесно на колегата да изработи добри компромисни изменения на базата на много изменения. Пожелавам му успех. Ще се радвам, ако вземе предвид и някои от моите изменения при изготвянето на компромисите. Благодаря, господин Велкен. Имате думата. Well, so we... Господин Велкен не се е свързал с нас господин Колакушич. Благодаря. Уважаеми господин докладчик, господин председател, колеги. Човешкият интелект се развива вече от хиляди години. През изминалите няколко стотин години той се е развил много повече в сравнение с изминалите хиляди години. Изкуственият интелект се развива много по-бързо. Човешкият интелект се състои от няколко компонента, като моралът и логиката. Това са основните елементи на човешкия интелект. Изкуственият интелект лесно би се справил с логиката, но ще е трудно да се включи в него моралът като елемент. Изкуственият интелект се състои от кодове. Кодовете се състоят от отделни секвенции, битове. 16 бита са една милиардна част от USB устройство с много малка памет. Огромен е потенциалът на изкуствения интелект. Той може да доведе до избягването на пътно-транспортни происшествия, например но е също така и абсолютно необходимо да се упражнява контрол върху изкуствения интелект. Затова препоръчвам създаването на контролен орган. Ако трябва да е агенция, нека да е агенция. Госпожа Сиоли от комисията иска ли да вземе думата? Мисиоли. Мисиоли? Yes. Госпожа Сиоли. Здравейте, добро утро. Благодаря ви за възможността, която дадохте на комисията да участва в днешните ви дебати. Много е интересна дискусията. Приветстваме я. Много изменения са внесени, което отбелязваме с интерес. Господин Дебланко ще работи по тях, ще ги вземем предвид и ние. В рамките на допитването до обществеността и ние получихме 1200 отговора и няколко стотин писмени, много по-подробни изложения. Ние също ще трябва усилено да работим по всички тези отговори. Много е важно да се допитваме до обществеността. Новият законодателен акт трябва да постави акцента върху изкуствения интелект. Много е важно да се постави ясен такъв акцент. В измененията се съдържат предложения за законово определение на изкуствения интелект. Важно е да има ясно такова определение, за да има съгласуваност между отделните доклади. В Бялата книга предлагаме да се постави ударението върху подходът отчитащ риска. Това също е много важно. Трябва обаче да се вземе предвид и необходимостта от яснота. Трябва да има яснота по отношение на това как определяме високорисковите приложения. Не може тази тежест да се вмени на разработващите ги или на производителите. Ако направим това, то ще задушим иновациите. Много от изказалите се до тук говориха за това колко е важно да се постигне баланс между иновациите и защитата на безопасността на ползвателите и на основните права. Важно е да се вземе това предвид. Трябва да поставим акцента върху високорисковите приложения, но трябва да им намерим и ясно определение. Не бива да възлагаме тази задача на разработчиците. За да има яснота, е много важно също в настоящите процедури да се включи оценката на високорисковите приложения. Изискванията трябва да бъдат съпътствани и от стандарти. Това наистина ще е от помощ за производителите и за разработчиците при разработването на приложения достойни за доверие. Изключително важно е да се определи по отношение на новата Европейска агенция каква ще е компетентността и може да се помисли и за това дали следва да се създаде агенция или друга структура. Има и още нещо, упоменато в Бялата книга което не бе обсъдено днес. Става дума за биометричните данни, за които говорихте преди малко с комисар Вестагер. Комисията е напълно наясно с загрижеността на обществеността във връзка с приложенията за биометрична идентификация. Тази тема се обсъжда в момента и в САЩ но има разлика между Европа и САЩ. В Европа вече са в сила някои разпоредби, които защитават неприкосновеността на личния живот при използването на приложения за биометрична идентификация. Тези механизми са закрепени в общия регламент за защита на данните. Обмисляме възможността за приемането и на допълнителни законодателни актове в това отношение. Една последна бележка. В Бялата книга предлагаме създаването на две екосистеми. Екосистема за доверие и екосистема за върхови постижения. Необходимо е да се ползваме с доверие, ако искаме да извършваме научно-изследователска дейност и да развиваме нови умения в областта на изкуствения интелект. Много се радвам, че и вие направихте предложения в този смисъл. Тези предложения винаги трябва да са съпътствани от законодателна рамка. Благодаря. Ще бъда много кратък. Използвам възможността отново да благодаря на групите и на всички, които работиха по този документ. Както се каза и в началото, ако имаме някакви по-големи различия, те са по съвсем конкретни въпроси. Благодаря на всички. Разбира се, ние се опитваме от една страна да мислим за нашите предложения, от друга страна го има този страх – на пазара на дизайнерите на изкуствен интелект. Но дебатът по самата концепция за висок риск при изкуствения интелект е свързан с това, че ние трябва да разработим съответните законодателни норми. Аз самият не искам да въвеждаме някакви драконовски мерки, точно обратното, но същевременно трябва да изпратим правилното послание към гражданите, да се разбере колко е важно да има доверие. Необходимо е да се разбере, че има огромна част от тази дейност, която изобщо не се регулира. А ние трябва да защитаваме основните си ценности. И това може да доведе до транснационални норми или не, но трябва да се мисли по този въпрос. А за агенцията вече казах, според мен има най-различни възможности. Ние трябва да помислим точно какъв вид орган може да поеме отговорността. Но аз съм готов да разговаряме и накрая искам да благодаря на всички, които ме насърчиха. Има още работа пред нас. Ето тук <laughs> Имам доста обемен документ, който мога да използвам и за самозащита, ако искате. Но благодаря наистина за добрата ни работа заедно. Много ви благодаря. Наистина е хубаво, че ти се опитваш да стигнеш до консенсус с всички групи. 28 септември би трябвало да сме готови с този доклад в Преминаваме към точка 6. Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите. Както може би всички знаете, вчера вечерта се състоя триалог. Преди да дам думата на докладчика, на господин Дидия, нека го поздравя за отличната му работа и за успешния изход на триалога в последните дни на председателството. Вие добре се възползвахте от останалото ви време. Имате думата. президент, ефективно. Благодаря, господин председател. Наистина ние е, допринесохме за един успех на хрватското председателство в последната минута и аз съм много радостен, защото най-вече потребителите печелят от е, това съгласие е постигнато на политическо ниво. Това беше последния триалог. Разбира се, COVID доста осложни нашата работа, но благодаря много и за техническото осигуряване, както и за извършената работа. Ние успяхме вчера да заседаваме около 9 часа преговори без прекъсване, заедно с хърватския посланник, заедно с комисаря Дидие Рендерс, който присъства през цялото време, колеги. Благодаря на всички за тяхното търпение и за извършената работа. Това е, разбира се, колективна работа. Стигнахме до политическо съгласие, защото всеки си даде сметка, че е много важно да бъдат защитени потребителите и да се търси този баланс между защитата на потребителите и от друга страна правната сигурност на дружествата, които също са засегнати от кризата. Мисля, че постигнахме успех. Този текст първо ще се приеме в комисия, след това в пленарна зала. Благодаря на целия екип. Благодаря като докладчик, благодаря на всички докладчици в сянка. Някои от тях са тук в залата физически, други присъстват в мислите си. Господин Жил Любретон е тук. Благодаря на всички за положения труд. Като имайте предвид, това не са само някакви любезни думи, аз наистина отчитам тяхното участие, защото без тях нищо нямаше да се свърши. Благодаря и на преводачите, които също страдат от кризата и въпреки това вчера бяха съгласни да останат часове наред, за да завършим своята работа. и да можем да стигнем до съгласие, което е абсолютно категорично. Искам да, подкреп, да подчертая, че парламентът е, участваше, като разбира се, ние постигнахме компромис. Компромисът винаги предполага някакви отстъпки, но според мен парламентът отбеляза и е, съществена победа защото имаше червени линии, които ние защитихме. Например, срока на транспортиране беше съществено съкратен. В началото съветът под натиска на някои държави членки настояваше директивата да започне да се изпълнява след края на нашия мандат. С други думи, ние приемаме директивата, но няма да видим нищо от нейното изпълнение. Това не е възможно, особено като се има предвид, че кризата изисква неотложни действия. Така че ние успяхме да се наложим, да съкратим срока. И при следващата предизборна кампания за Европейския парламент, вие можете да кажете, че ние наистина сме работили за по-добра защита на потребителите. Освен това, съветът предвиждаше преработка при авиацията и железопътния транспорт. Аз не виждам защо. Когато един гражданин си е купил билет и след това компанията не му е върнала парите за този билет, мисля, че това е противозаконно. Много беше трудно да стигнем до това съгласие, но успяхме да се наложим. Освен това, успяхме да въведем предпазни механизми, които гарантират независимото финансиране, липсата на политически интерес. Също така успяхме да запазим прилагането на принципа, който губи, плаща. Наложи се и взаимното признаване на квалифицираните единици достъпа до правосъдие – процесуално включително. Освен това, всяка държава членка трябва да може да посочи орган, който е квалифициран да се занимава с такива колективни искове. Ние съставихме и списък, който не е изчерпателен, но пак казвам, ние трябва да сме много горди с постигнатото. На първо място от това печелят потребителите и също така ние успяхме да защитим позицията на парламента и принципите, които подкрепяме. Зачита се и автономността на държавните членки – в процесуалното право. Но ако се справяме добре като Европейски парламент, то е защото имаме европейска амбиция. Благодаря. Вече прехвърляме времето си. Не искам да бавим преводачите. Госпожа Хаутала иска думата. Госпожа Хаутала, благодаря. За мен бе чест и удоволствие да съм част от екипа на Жофруа Дидие, който бе докладчик по този важен акт. Този акт отчита разкрива едно ново измерение по отношение на защитата на потребителите в Европейския съюз. В бъдеще няма да се стигне до положението, до което се стигна в следствие от измамите на Volkswagen с устройствата за измерване на емисиите. Тогава потребителите просто бяха оставени да се справят сами, а сега ще могат да ползват защита по европейското законодателство. Разбира се, тя ще бъде само частична, тъй като инструментът не обхваща целия вътрешен пазар. Ще са необходими допълнителни процедури на национално равнище, каквито някои държави членки в момента нямат. В бъдеще, надявам се, ще може да бъде разширен обхватът. Ще могат да се внасят искове не само от увредени потребители, но и от хора, които са станали жертви на разрушаването на околната среда, например. Комисорият каза, че в бъдеще ще излезе с предложение за задължителна надлежна проверка от страна на дружествата, например, за околната среда. Това също може да стане част от достъпа до правосъдие за гражданите. Благодаря на докладчика, на представителите на председателството, на техническите сътрудници в парламента и на всички останали, които работиха толкова усилено. Председателят благодаря. Точка 7, точка разни. Някой иска ли да се изкаже? Не, следващото ни заседание ще се състои в Брюксел, вторник, 7 юли, в 9 часа сутринта. Благодаря ви за участието в днешното заседание на комисията ни. Беше много ползотворно. Надявам се да ви видя отново физически или виртуално след две седмици.